Okay, hello everyone. Добър ден на всички. Откриваме заседанието. За мен е удоволствие да приветствам румънският министр на здравеопазването. Тя ам, ще се изкажа по отношение на тази така важна сфера, която е част от председателството и ще очертае приоритетите на Румъния, досиетата, с които те ще работят и целите, които са си поставили до края на мандата. Здравеопазването е изключително важна тема за нас. Госпожо министър, има много досиета, които намираме за важни. Затова с нетърпение очаквахме да ни посетите и се радваме да ви видим. Давам ви думата, за да представите приоритетите на румънското председателство. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейският парламент, в сферата на здравеопазването румънското председателство ще положи усилия да постигне напредък с оглед европейския дневен ред. Ще работим по теми важни за европейските пациенти. Основната ни цел, свързана с здравеопазването, по време на нашето председателство ще бъде гарантирания достъп до здравни грижи за всички европейски граждани. Нашата програма включва определени приоритети. Сред тях е антимикробната резистентност, ваксините – достъпа до лекарства, мобилността на пациентите в рамките на Европейския съюз и цифровото здраве. Здравеопазване. Всички тези а, теми са изключително важни за Румъния. Ако постигнем напредък, те ще доведат до по-добро здравеопазване и по-добър достъп до услуги, както и по-добра превенция на болестите. Дами и господа, нека накратко да нахвърлям Кои са основните елементи в нашата програма? Ще ви разкажа също така и за дейностите, които искаме да а, предприемем, за да изпълним целите си. По отношение на оценката на медицинските технологии, това е единственото законодателно досие, което ще се разисква в съвета Румънското председателство иска да продължи работата си по регламента, който се занимава с оценката на технологиите. Това е приоритетна тема и ние сме убедени, че пациентите и въобще системите за здравеопазване ще имат полза от едно по-тясно сътрудничество в рамките на Европейския съюз, що се касае оценката на технологиите, използвани в здравеопазването. В съвета има най-различни позиции по отношение на прилагането и последствията от едно такова сътрудничество, но все пак всички делегации смятат, че сътрудничество трябва да има на европейско ниво. Ние сме наясно, че това далеч не е лесна задача. И въпреки това сме а, амбицирани да постигнем напредък с държавите членки и комисията. Ще а, проведем редица технически заседания и ще се опитаме да постигнем максимален напредък. Румъния ще а, ви държи в течение, ще има а, съвет. Ще а, работим и по текстовете за медицинските изделия. Вече проведохме заседание а, и ще се опитаме да бъдем а, посредници като за в бъдеще ще обсъждаме темата в двустранни а, заседания с нашите колеги от държавите членки. Един друг наш приоритет антимикробната резистентност и съответните а, проблеми, които проистичат от нея. Това е важна тема за всички държави членки. Наблюдаваме от известно време повишаване на тази резистентност в Европейския съюз – поради а, неразумната употреба на антибиотици. Нашето председателство ще се постарае да а, засили борбата срещу антимикробната резистентност. И в рамките на мандата, пък и после, ще подкрепим всички инициативи в тази насока. С оглед тази цел, на 1 март тази година председателството в Букуреш ще организира конференция на министрите под заглавие Следващите стъпки към Европейския съюз като регион на добри практики в областта на антимикробната резистентност. Ще поканим министри от всички държави членки, както и представители на ветеринарния сектор и сектора на околната среда. Разискванията ще се съсредоточат върху необходимите дейности а, с оглед превенция и контрол на проблема ще а, предложим заключения на съвета по отношение на а, борбата с антимикробната резистентност. Съгласно подхода Едно здраве и неговия план за действие, румънското председателство ще а, направи всичко възможност да има координация и да се постигне обща позиция по отношение на антимикробната резистентност на международно ниво. По отношение на ваксините и вакцинирането, нашето председателство има желание да а, разпространи най-добри практики, за да може да има по-голямо покритие на вакцинирането, защото а, има настроение срещу това. В Клуш на Пока ние ще организираме а, събитие на тази тема, което ще се а, съсредоточи върху а, увеличаването на покритието на вакцинирането и заплахите за общественото здраве. Ще поканим експерти, а, координатори, представители на здравните министерства в Европейския съюз и а, държави, които са членки на Юго-Источната здравна мрежа. ще поканим представители и от Европейския център за а, заразни болести и УНИЦЕФ. Става въпрос за подхода Едно здраве и политиките за вакциниране. Ще се идентифицират някои общи предизвикателства пред осигуряването на оптимално покритие. Има настроение срещу вакцинирането в Европа и а, общото закупуване на вакцини, както и по отношение на обмяната на информация а, и състоянието на вакцинирани хора. Има необходими стъпки, които трябва да предприемем, за да се установи регистър на вакцинираните в Европа, колкото до достъпа до лекарства – Председателството ни ще продължи стратегическите разисквания в рамките на съвета по отношение на достъпа, който пациентите имат до нови лекарства и до нови лечения. Те трябва да бъдат достъпни като цена, да има информация за тях, да има достъп до безопасно лечение и то за всеки. Тази тема ще влезе в дневния ред на неформалния съвет на министрите през април в Букурещ. На, този, на това неформално заседание също така ще се разискват и мобилността на пациентите и свързаните с него проблеми в контекста на Директива 24 от 2011 година. Става дума за здравеопазването през граници. Румъния също така ще повдигна темата за по-увеличено сътрудничество между държавите членки, що се касае а, пациентите с редки болести под 18 годишна възраст. Ще се опитаме да идентифицираме а, възможните начини по-добре да се прилага тази въпросна директива 24 от 2011 година. Искаме също така да а, се заемем с а, пациентите с редки болести и да им дадем възможност да се а, лекуват в други държави членки, различни от родните им, ако там не се предлага лечението, от което те имат нужда. Трудно е да се даде този а, достъп, тъй като тъй като става дума за редки лекарства, които се използват а, веднъж на хиляди случаи, които не се разпространяват равномерно. А, и в достатъчни количества. Това прави лечението на тези редки болести още по-трудно и политиките в различните държави членки са най-различни. Цифровизирането също е важна тема за здравеопазването. Ще проведем среща на министрите с мрежа за електронно здраве. Това е изключително важно събитие, което ще организираме с Министерството на комуника... по комуникациите и DigiConnect. Ще отдадем също така значение на а, онкоболните. Има голямо увеличение в техния брой в цяла Европа. Ето защо през юли месец тази година в Букурещ ще организираме заседание, на което ще поканим здравни експерти – специализиращи в тази тема и в превенцията на рак. Ще обсъждаме европейските политики за борба с рака и напредъка в това отношение. Ще представим националните програми и политики по отношение на превенцията и Европейския алианс за превенция Нека да ви изброя кои са най-важните събития в рамките на нашето председателство. На 1 март в Букурещ ще се състои конференция на министрите, която се нарича Следващи стъпки в посока Европейския съюз като регион на най-добри практики в борбата срещу антимикробната резистентност. Вече споменах тази конференция. На нея ние ще се опитаме да изготвим заключения на съвета. На 21-22 март в Букурещ ще има друго заседание, на което лекари, специалисти, медицински сестри и заболекари ще вземат участие и ще се обсъжда безопасността на пациента от гледната точка на професионалистите в медицината. Април месец ще се състои това събитие. Ще се обсъдят универсалния достъп до лекарства, лечението на хепатит С, мобилността на пациентите. Отново в контекста на прилагането на Директива 24 от 2011. На 9 и 10 май в Клужна Пока ще се проведе семинар за програмите за вакциниране в Европейския съюз и гарантирането на оптимално вакци... покритие на ваксините в контекста на заплахите за общественото здраве. След това през юни работната група ще заседава в Букурещ това ще бъде работна група от правителствени експерти, които ще обменят най-добри практики по отношение на ранното установяване на ракови случаи. След което ще има отново през юни в Букурещ конференция за електронното здравеопазване. Дами и господа, госпожо председател, Нашия мандат ще бъде белязан от специфични изключителни събития, като например Брексит, преговорите за МФР, изборите за нов Европейски парламент. При все това сме настроени доста амбициозно и смятаме да осигурим ползи за европейските граждани, така че се надяваме на вашата подкрепа в усилията ни. Дано да дойдете да ни посетите в Румъния. Благодаря ви. Председателката, благодаря госпожо министър за е, това представене. Аз съм сигурна, е, че то ще породи коментари и въпроси. Пристъпваме към първия кръг от въпроси. Ще ви зададат въпроси координаторите на политическите групи. Всеки е, ще получи думата за две минути, след което госпожа министъра ще отговори. След това ще има втори кръг, е, когато други депутати ще могат да зададат е, кратки въпроси от по една минута. Започваме с първия кръг от въпроси, господин Бенет. Благодаря, госпожо председател. От все сърце ви пожелавам добре дошла, госпожо министър. Пожелавам всичко най-хубаво за новата година, за румънското председателство. И ясно е, че сте амбициозни. Вие подчертахте приоритетите на румънското председателство. Ние можем само да се съгласим с тях. Парламентът ги споделя. Разбира се, че ще ви оказваме подкрепа. Вие посочихте каква ще бъде ползата както за гражданите, така и за пациентите. Ние споделяме това. Госпожа Вариан каза, че е, това е важно ваше, ваше портфолио. То е важно за Европейския парламент и за нашата комисия. Искам да ви задам два конкретни въпроса. Първо, вашите приоритети са и наши приоритети. Какво ще кажете обаче за бюджета? Какво ще кажете за парите? По настоящата многогодишна финансова рамка знаем с колко пари разполагаме. Какво ще кажете обаче за следващата, след 2021 година? Знаем, че преговорите няма да приключат е, до лятото, но все пак вие сте важен партньор. Готова ли сте да подкрепите е, приоритетите на парламента, програмата свързана с здравето, нейната самостоятелност? Може ли е, тя да остане самостоятелна програма? програма за здравето и, и в следващата многогодишна финансова рамка. Е, какво ще кажете? Можете ли да е, гарантирате повече пари за тази програма? На второ място, мобилност на пациентите. Това е един от приоритетите на вашето председателство. Ние го подкрепяме. Аз лично е, бях докладчик по доклада за прилагането на директивата за трансграничното здравеопазване. Доклада беше прият е, с много голямо мнозинство в е, нашата комисия и ще се гласува на следващото пленарно заседание. На второ място, пациентите е, електронни заболявания, които изискват специално третиране. Ние отправихме специален е, призив за центрове за редки заболявания в целия Европейски съюз. Не нови центрове, а болници, които да получават допълнителни средства, които да бъдат свързани с редки заболявания на пациентите и всички пациенти да е, бъдат насочвани към такива специализирани болнични заведения. Можете ли да ги подкрепите? Е, е, можете ли да гарантирате трансгранична мобилност на пациентите в интерес на всички пациенти в Европейския съюз? Благодаря ви и ви пожелавам успех. Председателя, благодаря господин Белет. Госпожа Сербо има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, госпожо министър, е, добре дошла в нашата парламентарна комисия. Пожелаваме ви късмет за следващите 6 месеца. Поздравлявам ви за вашето изказване. Сега, пристъпвам към въпросите си. Първо, е, искам да ви задам въпрос, свързан с наднорманото тегло. Малтийското председателство беше посочило като свой приоритет борба срещу ненормното тегло от децата. Ще се радвам да чуя какво ще правите вие във връзка с това наднормално тегло по време на румънското председателство. Ще работите или с финландското председателство, за да се очертаят такива приоритети. Господин Пяка има думата. Благодаря. Госпожо министър, най-напред бих искал да ви поздравя с добре дошла на това заседание. Сравнително точно вие посочихте цялата гама от приоритети на румънското председателство. Искам да ви задам няколко въпроса по настоящето председателство – но все пак искам да погледна и напред. Говорим за много актуални въпроси. Миналата година комисията направи законодателно предложение за промяна на медицинските технологии. Целта беше да се насърчи сътрудничеството между държавите членки, да се избегне всяка двойна употреба Европейския парламент е, прие предложението е, през октомври 2018 година, т.е. преди 3 месеца. Е, подходът беше особено амбициозен. Поне доколкото аз знам, в е, съвета няма същинска подкрепа за тези идеи. Няма подкрепа за идеите на парламента. Въпросът ми е, мислите ли, че и през това 6 месечие ще може да се постигне единодушие в е, съвета по законодателния доклад за медицинските технологии? Друг въпрос, който може би е прекалено насочен към бъдещето – е, е, изправени сме пред един голям проблем изкуствения интелект е в медицинската сфера. Може би е, въпросът ми звучи футуристично, но знаем, че е, има медицински сестри, е, има помощници, е, които помагат на болните. Те не са хора, а това са машини, е, надарени с изкуствен интелект. Румънското председателство възнамерява ли да е, инициира дискусия по правната рамка за начина по който изкуственият интелект ще се използва в медицината? Това е много важно. Напредъка на науката е такъв е, в момента, че едва ли ще бъде уместно да се събудим, след като на практика се приемат елементи, свързани с изкуствения интелект. Председателката, благодаря госпожа Луис. Добър ден, госпожо председател. От сърце е, ви пожелавам успех за това първо ротационно председателство на съвета. С, с няколко думи вие казахте каква е програмата ви, кои са ви приоритетите. Ще се върна на някой от тях. Подробно се спрахте на антимикробната резистентност. От отдавна това е приоритет за Европейски съюз в областта на здравеопазването. Много експерти смятат, че това може да стане по-голяма заплаха от рака, Тоест, виждате колко е важно това. През октомври е, миналата година парламента прие доклада Кадебах с много ясна резолюция. Там ние реагираме на цифри на Европейския център за превенция и контрола на заболяванията. 4 милиона пациенти в Европейския съюз е, страдат от вътрешно болнични е, зарази и заболявания. Та мисълта ми е как ще предотвратите инфекциите и как ще ги контролирате. Как е, вашето председателство иска да постигне напредък? Ясно е, че започва дискусия върху привличането на вниманието както на пациентите, така и на лекарското съсловие, но все пак е, не трябва ли в по-малка степен да се използва и чрез е, е, тарифа на цените? Нямам време. Сега заболяването Лайм ще говорят телеграфно. Лемска болест. Около 800 хиляди европейци страдат от това. Искате ли и вие да поставите тази тема на масата и да приемете план за действие или просто препоръка за съвета? В заключение, цялата подкрепа на парламента ще бъде оказана във връзка с редките заболявания. Вчера говорихме с експерти. Преди една година гласувахме проект до 2030 година. Експертите са на ваше разположение, за да ви подкрепят, е, за да е, има политика за тези 30 милиона европейци, които страдат от редки заболявания. 30 милиони очакват вашия отговор на този въпрос. Председателката, да благодаря. Господин Ек. Благодаря. Добре е дошла, госпожо министър, на заседанието на нашата комисия. Аз съм депутат в Европейския парламент от 2014 година. Видяхме, че към румънските е, депутати и има атака от въпроси от мое име във връзка с бездомните кучета в Румъния. Няма отговор. Така и не получаваме отговор, но е, бездомните кучета са в бедствено положение в вашата страна. Надявам се накрая е, да получа отговор. Е, от 2014 година в Европейския парламент е, са приемани петиции за деца в Румъния. един, е, те, те, ако, ако, един, е, километър деца е, казват, че са пострадали от бездомни кучета. И като прочете човек писмата им, те са сърцераздирателни. Какво ще направите, госпожо министър, за да е, се справите с травмите на тези деца? Виждате е, колко отвратително се е отношението в Румъния към тези бездомни кучета. Втория ми въпрос – тези бездомни кучета нито са вакцинирани, нито са обеззаразени. Е, това е проблем от обществено здраве. Заплаха за общественото здраве спрямо румънските граждани. Последен въпрос. Защо вашата страна е, е, продължава това нечовешко, недопустимо отношение към бездомните кучета? Това вреди на мнението на хората за страната й. Като знаем и други лоши неща, които сме чували за страната ви, е, образът става отвратителен. Е, вас е, интересува ли ви какво мислят хората за страната ви? Председателката, последния изказващ се депутат. Благодаря, госпожо министър, за вашето въведение, за изложените приоритети на румънското председателство. Говорим за мобилност на пациентите, редките заболявания. Това са парламент приоритети, които парламента споделя. Надяваме се да се постигне напредък по тях по време на румънското председателство. Искам да чуя отговора ви и на някои от въпросите, които повдигна господин Белет. Очакваме да чуем какво ще кажете за мобилността на пациентите. Искам да добавя към списък още два въпроса. Съвсем откровено казано, знаете, че през последните пет години тази Европейска комисия не определя като приоритет здравето действа бавно по много въпроси, свързани с здравето. Тази комисия не беше най-активната от всички, но ето защо е много важно всяко председателство отново да поставя въпросите на масата. Искам да чуя какво ще направи румънското председателство по два въпроса. Първо по антимикробната резистентност. Вече беше повдигнат въпроса. Ние знаем, че още през 2017 година и имаше план за действие от е, Европейската комисия за борба срещу тази резистентност. Една от важната част е, че трябва Европейски съюз да бъде регион за най-добрата практика. Винаги е хубаво да има комуникация и план за действие на Европейската комисия, но много често нищо не става след това. Искам да чуя как е, румънското председателство ще насърчи диалога и в съвета, и в държавите членки, за да има действие в Европейски съюз, за да стане той наистина регион на най-добри практики против е, антимикробната резистентност. След това веществата, които нарушават е, функционирането на ендокринната система. Имаше комунике през ноември. Едно от въпросите, които приехме в седмия план за действие е през 2018 година, миналата година, да има минимизиране на излагането на тези вещества. Тоест, е, имаме стратегия за нетоксична среда. Е, разбрахме се по това в седмия план за действие, но от тогава до сега комисията комисията не направи нищо. Тоест, ние ще очакваме от румънското председателство те е, да настояват за това Европейския съюз наистина да има стратегия за нетоксична среда, както сме се разбрали по нашата е, седма програма за околната среда. Предварително ви благодаря. Председателката, благодаря. Сега трябва да кажете какво не е направила и комисията. Заповядайте, имате думата. Я го разпонеля, че във va Румъния. Благодаря. Аз е, ще говоря основно за това какво Румъния възнамерява да направи. На първо място, нека да отговоря на въпросите на господин Белета. Преди това обаче бих искала да благодаря на всички за въпросите. Радвам се, че целите на нашето председателство са от интерес за вас. Господин Белет, нека да започна с втория ви въпрос – Когато споменах целите на румънското председателство, имах предвид еднаквото право на достъп до здравеопазване и лекарства на всеки европейски гражданин. В рамките на мандата си като министър на здравеопазването аз съм се срещала с много пациенти с редки заболявания. Знам какво съдържа Европейската директива, знам какво е написано и в доклада на Европейския парламент, прият през септември. Знам, че трябва да се направи нещо. Вие говорихте за центрове челен опит – за борба с редките заболявания. Искам да ви гарантирам, че аз ще подкрепя такъв проект с всички сили и с голямо желание, защото това е един от начините да се помогне на тези пациенти. Искам да ви уверя в сътрудничеството, което ще демонстрирам. Що се отнася до бюджета, бъдещата многогодишна финансова рамка, аз ще подкрепя комисията в търсенето на възможности за по-добро разпределение на средствата за здравеопазване и аз съм сигурна, че и вие ще го направите, защото за целите на здравеопазването са необходими много пари. Достатъчно пари. Европейските граждани имат право на добри, качествени здравни услуги. Сега на въпросите на госпожа Дачана Сърбо. Искам да ви поздравя, госпожо, за това, което правите относно здравето на децата. Вие подкрепяте освен това програми за снабдяване на децата с храна. Вие в качеството си на евродепутат и на майка сте дала началото на много програми. Не на последно място, на план за действие е, за борба с е, затластяването от децата. Този план, между другото, скоро ще приключи. Това ще се случи през 2020 година. По-настоящем Цел от този род нямаме в дневния си ред, но искам да ви гарантирам, че ще работим с финландското председателство, за да може да се поработи и по тази идея. Искам да ви представя една добра новина от Румъния. Сега ще се изкаже като румънски министър на здравеопазването. Вчера в нашата страна беше прият нов закон, изменение към закона за здравеопазването и по силата на тази поправка Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването трябва да създадат стратегия за здравеопазване в училищата. В нея ще се включва и програма за водене на здравословен живот у учениците. Сигурна съм, че ще ни подкрепяте в това начинание. Благодаря. На следващо място оценката на здравните технологии. Вече споменах в презентацията си, че румънското председателство ще продължи преговорите по проекта на текст. Знаете, че това е един от петте приоритета за нашето председателство. Сигурни сме, че и пациентите, и системите на здравеопазване могат да извлекат полза от актуализацията на стратегиите, които имаме. Продължаваме дебатите на техническо ниво в работните групи на съвета. Надяваме се да постигнем максимален напредък в хода на разговорите. На съвета ЕПСКО през юни в Люксембург ще се даде информация по тази тема. Искам да говоря и по още един въпрос. Времето, сроковете. Не е задължително винаги да става дума за забавене, но вероятно знаете, че комисията изпрати своето предложение на 31 декември миналата година. И съответно е необходимо да се предвиди достатъчно време за разговори. Необходим е напредък по този въпрос, за това ще имаме и двустранни срещи с представители на държавите членки. Що се отнася до изкуствения интелект – Вероятно сте чули по време на моето изказване днес, че едно от нашите една от нашите цели, едно от нашите предизвикателства е свързано с електронното здравеопазване. В Букуреш през юни ще организираме седмица посветена на цифровото здравеопазване, електронното здравеопазване. Там ще има и министри на телекомуникациите. Мисля, че ще бъде интересно това събитие за вас. Между другото, бих е, искала да чуя какво вие смятате, господине, с какво може да допринесете по въпросите на госпожа Рис. Вие говорихте за антимикробната резистентност. Съвсем неодавна СЗО публикува списък с основните заплахи за човешкото здраве. Сред тях доминира точно тази антимикробна резистентност. Споменава се и грипа, споменават се и ваксините или отношението, което хората имат към ваксините – на 1 март 2019 година Румъния ще организира конференция на тема следващите стъпки в борбата срещу антимикробната резистентност. Възоснова на резултатите от тази конференция, на която ще бъдат поканени здравните министри на държавите членки, ще предложим заключения по този проблем както и по проблема с вътре болничните инфекции. Искам да ви поканя на това събитие. Аз ще участвам, ще говоря за здравеопазване, за селско стопанство. Вече имаше едно подобно събитие. На няколко пъти се срещахме с представители на здравните министерства, с министри. Дори искахме да получим малко повече информация за вътреболничните инфекции. Много актуален, наболял проблем в Европа. Бихме искали да се създаде план за действие по този въпрос, за да не останат нещата само на хартия. Ако погледнем статистиката за 2018 година, можем да видим, че тези инфекции стават все по-често срещани не само в Румъния, но и в целия Европейски съюз. По отношение на лаймската болест. Комисията отговаря, знаете, за законодателната инициатива в Съюза, когато се появи проект на текст съвета ще дебатира по него. На следващо място, следващите въпроси на господин Ек сега. Става дума за бездомните кучета. Днес ние не се занимаваме точно с тази тема. Знам, че тя е интересна и е, че има много тревоги свързани с проблема, но тъй като темата не е включена в дневния ред на румънското председателство, аз ще се изкажа в лично качество. Аз съм човек, който е прибирал в къщата си бездомни животни. в къща имам три котки и две кучета – По отношение на плана за действие за антимикробната резистентност. Прави сте, през 2017 година имаше план за действие, който беше прият на ниво държава членка. Целта беше да се справим с е, заплахата, наречена антимикробна резистентност. Когато разработвахме целите на румънското председателство, ние обсъждахме евентуални стратегии в това отношение. Нека да дам един пример. Какво правим? През октомври миналата година румънското правителство прие решение за създаване на междуведомствена комисия за борба с антимикробната резистентност. В тази комисия участват експерти от различни министерства. Тя заседава достатъчно регулярно и генерира конкретни предложения. Нашия опит в Румъния беше такъв, че първото нещо, което следваше да се направи, беше да се признае, че има проблем да се посочи той с пръст и след това да се търсят начини за решаването му. Естествено, че ще сътрудничим с вас. Ще ви представим резултатите от конференцията, която ще организираме през марта в Букурещ. Каним ви да участвате. Ще предприемем конкретни действия, ще има крайни срокове за всяка една мярка и ще има и измерими показатели – за постигането на целите. По втория ви въпрос, относно веществата, които нарушават функцията на ендокринната система, ние чакаме предложението на комисията. Толкова мога да кажа по този въпрос. Благодаря. Стигаме до втория кръг от въпроси. Този път депутатите ще имат по една минута. Първи е господин Бушой. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че сте тук, госпожо министър. Искам да се присъединя към призива на колегата Белет. Аз работя по темата бъдещето на европейското здравеопазване. Мисля, че трябва бюджета за здравеопазване да бъде увеличен Ако приемем конкретно перо, посветено на здравеопазването в следващата МФР, ще е много добре. Когато говорим за редки заболявания, в различните държави членки се появяват различни интересни предложения. Вие възнамерявате ли да публикувате една съвместна комуникационна стратегия, посветена на ползите от вакцинацията? Мисля, че румънското председателство трябва да прояви малко по-голяма амбициозност. Не става дума само за конкретни области, сигурен съм, че там ще успеете. Мисля, че трябва да се стремите към общо споразумение. Що се отнася до строежа на три регионални болници в Румъния, надявам се, че това ще стане приоритет за вашето правителство, за да може наистина да имаме полза от европейските средства, ние и пациентите, естествено. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега госпожа Кабесон Руйс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че сте тук сред нас. По същество, развиването на здравните технологии. Много се радвам, че това е един от вашите приоритети. До юни има много време. Тогава ще се появят евентуално конкретни резултати. 6 месеца не са много време. Не знам дали ще имате време за, за такива конкретни резултати. Моля ви да бъдете максимално амбициозни и да ни казвате къде точно се крият проблемите. Мисля, че предложението на парламента е много добро. То не се отличава кой знае колко от предложението на съвета. Много се надяваме, че няма да има блокиране на предложението. Може постоянно да се оплакваме относно проблема с достъпа до лекарства, само че съвета нищо не прави по въпроса. Не знаем какво ще пише в заключенията. Имаме нужда от план. План, който да е за целия Европейски съюз. Утре ще гласуваме по този план на SPC Waiver. Мисля, че Генеричните лекарства трябва да се пуснат на пазара и то максимално бързо. Нямаме данни относно редките заболявания. Хората нямат достъп до правилното лечение. В Съюза циркулират фалшиви терапии. Трябва да разгледаме този проблем, трябва да разгледаме и възможността за хомеопатия. Трябва да преработим директивата, защото в директивата се говори за хомеопатични лекарства без конкретните ползи да са доказани от тях. Освен това, хепатит С е голям проблем. Трябва той да бъде изкоренен в Съюза. Господин Пиека, Пиеха отново иска думата. Така изглежда. Не. Няма такова нещо. Мадам Шарпилок. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, благодаря, че сте а, при нас. Говорим за антимикробната резистентност. По време на холандското председателство това беше едно от важните и големи досиета. Тази тема отново обсъждахме а, темата. Доколкото разбирам, в Европейския парламент има хора, които а, биха могли да а, са много полезни на една такава конференция. Тоест, а, може би трябва да поканите а, министри от а, различните правителства, но и евродепутати в това число. По отношение на а, превенцията и малките деца – това също е важна а, тема и трябва да видим какво може да се постигне. Да вземем, а, например, заушката. Дребната шарка. Благодаря. Мусио Парния има думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, както вече беше казано, вие имате приоритет като председатели, а именно иновативно лечение за деца, които страдат от тежки заболявания. Днес, вие казахте, фармацевтичната индустрия определя цената на това иновативно лечение според економическата възможност и според пазара примерно два, при две седмици за лечение на хепатита С струва 59 000 евро в Съединените щати, 41 000 във Франция, 4 000 в Тайландия и в Тайланд и 500 в Египет. За да сложим край на подобна практика, трябва бързо да приемем европейско законодателство, което да потвърди факта, че тази терапия не е, е потребителска стока, както всяка друга. А, това е просто потребност за болния. Госпожо председател, възнамерявате ли отново да подхванете дискусия по нова директива за прозрачността е, на цените на лекарствените средства? Както знаете, Европейската комисия отегли първоначалното си законодателно предложение през декември 2014 година, защото е, не се предвиждаше съгласие в Европейския съвет. Мисля, че е, това е нещо много важно и според мен е абсолютно необходимо в Европейския съюз. Председателката, благодаря. Е, давам думата на господин Зани. Благодаря, че ми дадохте възможност да задам един въпрос. И аз искам да се съглася с тези, които говориха за уязвимите групи в населението, най-вече децата в уязвимо положение. Не става дума само за ваксините и за заразните болести, които, разбира се, а, са важни. Говоря също така и за достъпа до лекарства. Говорим, например, за деца, които страдат от диабет. Има огромен а, брой деца, които страдат а, от диабет. Семействата им са в трудно положение. Това е скъпо лечение и лекарствата не се намират лесно. Борим се също така и с наднорменото тегло. То е голям проблем с множество аспекти. Искам да ви попитам също така, дали румънското председателство мисли да предприеме някакви мерки за възрастните хора? по отношение на достъпа до лекарства или нещо друго. Кръвното налягане, например, е нещо, от което страдат хиляди хора и от което умират толкова много хора на година. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Гутеланд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министърката за това, че е тук. Благодаря и за важния диалог. И аз чух, че сте готова да проявите ангажираност, що се отнася до достъпа на децата до качество в здравеопазването, равнопоставеност и така нататък. От гледна точка на децата, два въпроса. Първо, веществата, които нарушават функциите на ендокринната система. Казахте, че чакате плана за действие на комисията. Притеснявам се, че може да чакате дълго Разбирам, че комисията доста отлага работата по това толкова важно предизвикателство. Ние смятаме, че проблема е сериозен и има научна дейност, която демонстрира, че има връзка между растежа и между тези вещества, които нарушават действието на ендокринната система, нарушават действието на някои хормони. Мисля, че трябва да има една по-добра инициатива. Имаме нужда от едно хоризонтално законодателство, което наистина е насочено към защита на хората. Трябва нашето ежедневие да е изчистено от отрови. Затова искам да попитам, няма ли да окажете натиск на комисията по този въпрос? И на второ място, тъй като сте много ангажирана по отношение на децата, мисля си за малцинствата. Има малцинства, в които децата нямат същия достъп до здравеопазване. Какво правите точно в тази област, за да укрепите правата на децата? Благодаря. Ще е, домнул Танасеско. Mulțumesc, doamnă președinte. Господин Танасеско. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, нека най-напред ви приветствам в Европейския парламент. Добре дошла сте. И в рамките на нашата комисия, която се занимава с въпросите на околната среда. Ваксините са тема, която изключително много ме тревожи в последно време. Не на последно място, защото в Румъния се наблюдава наблюдават все повече случаи на болести, които ние смятахме за заличени. Най-малкото вярвахме, че тези болести вече са под контрол и случаите са единични. Тази тенденция се наблюдава не само в Румъния, но и в цяла Европа и аз не съм единствения, който се тревожи по този въпрос. Затова ви задавам изключително конкретен въпрос. Би го нарекал дори е, въпрос от практическо естество. Вие казвате, че един от вашите приоритети е покритието на е, вакцинациите. как точно възнамерявате да а, намерите начини да приложите подобни мерки на ниво Европейски съюз. Благодаря. С това приключваме втория тур въпроси. Госпожо министър, имате думата. ще începe cu răspunsul pentru domnul uh, Кристиан Бушой. Ще започна с въпрос на отговора на господин Бушой. Уверявам ви, че Румъния действително има интерес да построи тези три районни болници. Те ще бъдат построени с европейски средства. Правим всичко по силите си за да направим това. Няма да пропуснем тази възможност, която ни предоставя Европейския съюз. Бъдете сигурен, че ще си свършим работата. А, по другия ви въпрос, свързан с ваксините. Действително, ваксините са сред нашите приоритети. Като държава, която държи председателството на съвета – и за това през май месец в Клужна Пока ще се проведе семинар за програмите за вакциниране в Европейския съюз, която ще изследва възможните начини да се увеличи покритието на вакцинацията предвид а, заплахата за общественото здраве, която нараства все повече. Нека да ви а, напомня, а, че според Световната здравна организация движението е срещу ваксините е сред десете най-големи опасности за общественото здраве. Заедно с експертите, които ще поканим на тази конференция, се надяваме да намерим най-добрите начини да насърчим ваксините, да ги популяризираме, да улесним обмяната на добри практики между експертите – всеки ще сподели своя опит на тази конференция. Надяваме се това да помогне да идентифицираме конкретни стратегии, както и дейности, с помощта на които да подобрим покритието на вакцинацията. А в контекста на миграцията е изключително важно да се поддържа регистър на вакцинираните и да се обменя взаимосвързана информация между държавите по отношение на това покритие отговор на господин Панесеско, защото той също повдигна тази тема, мога да кажа следното. Трябва да видим какви са препятствията пред нас. Какви са обичайните пречки по пътя към максимално покритие на вакцинация – също така трябва да насречим добрите практики, които се оказват ефективни. Ще ви разкажа за една инициатива в Румъния миналата година през май месец, заедно с експерти от Световната здравна организация, както и от УНИЦЕФ. Започнахме кампания за вакциниране от врата до врата. Тя се състоя в бедни региони, където хората нямат лесен достъп до семейен лекар – нито до информация за ваксините. Миналата година броят на случаи на дребна шарка в Румъния се увеличи драстично и ние се опитваме да се борим с това. Опитваме се да осигурим необходимите вакцини, но няма резултат. И нека да ви кажа това, до някъде ни отвори очите – за това а, включихме а, тази наша кампания в а, дневния ред на УНИЦЕФ и СЕЗЕО. От 3,9% почти до 90% се вдигна покритието на вакцинация. Ходехме от врата на врата, заедно с лекарите и експертите, за да вакцинираме. В Кужна пока ще ви разкажем повече за този чудесен пример. Дано да има повече колеги, които дойдат за да чуят. Надявам се също така примера да помогнат да се постигне повече, за да се преборим с тези антиваксини настроения. Като увеличаваме покритието на вакцинацията само с 10% ние спасяваме милиони и половина животи, което е много в нашия случай. În ceea ce privește uh, Health Technology Assessment, uh, domnule Bușo... По отношение на оценката на медицинските технологии, господин Бушой, както вече ви споменах, Румъния цели да гарантира, че ще постигнем прогрес в това отношение. Целите ни са доста амбициозни, а нямаме много време. Предложението беше изпратено а, в съвета през януари 2018. Трябва ни повече време за хармонизиране на законодателството в сферата на здравеопазването, но правим всичко по силите си и, както казах, ще проведат двустранни а, срещи с а, моите колеги от другите държави членки на тази тема. Искам да добавя нещо по темата с вакцинациите. В крайна сметка това попада в ресора на държавите членки, но съм убедена, че съберем ли веднъж експерти от различните държави членки, ще намерим а, начини да се преборим с а, проблема. Продължавам нататък. Министър Дая също а, повдигна темата през март месец и говори за антимикробната резистентност. Ние се, а, говорим много за вътрешно болничните инфекции, но това не означава, че а, нашите а, колеги от а, другите сфери няма да има какво да правят на тази конференция. Така че искам да ви поканя лично да присъствате не само вас, но и а, други колеги, защото съм сигурна, че ще бъде интересно и ще има какво да разискваме. А, заключенията, които ще а, изготвим в края на събитието, ще са наистина от изключителна важност. Така че официална покана отправям сега към всички вас а, да а, дойдете в Румъния на тази конференция. Знам, че министър Дая също вече го е направил. Aș dori să îi răspund domnului deputat Parnă. Nu este... В отговор на господин Парню, А това, този проблем, който повдигнахте, не е в компетенциите на съвета. А, вие споменахте обаче и хепатита. Румъния полагаме много усилия за да осигурим лечение за хепатит С. Като министър на здравеопазването мога да ви уверя, че в че в Румъния голяма част от пациентите биват компенсирани за разходите по лечението си. Вие говорихте за достъпа до лекарства при пациентите. Ще обсъдим тази тема на неформалното заседание на министрите на 14 и 15 април в Букурещ. Темата е част от дневния ред универсален достъп до лекарства. Виждате каква фигурира тя. Нека да ви уверя, че а, мислим по един и същи начин, когато говорим за децата пациенти и не само децата, които страдат от диабет. Мога да ви споделя какъв е нашия опит. Ние имаме национални програми в Румъния, които касаят диабета. А, удължихме ги миналата година. Програмата получи допълнителен бюджет, за да осигури медицински изделия за наблюдение на диабета при децата. Действително въпросът е важен, така че благодаря ви за това, че го повдигнахте. на депутат Гутеланд. Госпожа Гутеланд. И на вас така ще отговоря по отношение на веществата, които нарушават функциите на ендокринната система. Тази тема е интересна. Всички знаем какви са ефектите, знаем какво се е случва, но същевременно в момента това не е в нашите компетенции, така че няма какво да разискваме тази тема. Все пак благодаря за въпроса. Той ми дава тема за храна за размисъл. по отношение на законния достъп до лекарства и равния достъп до лекарства, най-вече при децата и онкоболните. Това е определено сред нашите цели. Споменах това, когато оставаше дума за приоритета ни, свързан с равен достъп до лекарства за всички европейски граждани. 14 и 15 април също ще обсъдим тази тема. По един или друг начин всичките ни приоритети са свързани с равен достъп до медикаменти и лечения за всички европейски граждани. Господин Танасеско, а, мисля, че вече отговорих на първата половина на вашия въпрос, като ви а, казах за този семинар за ваксините в клушна пока. Пак ще ви а, повторя. Там с помощта на експерти ще се опитаме да а, намерим общ подход и начини да се справим с проблема на ниво Европейски съюз. Благодаря на всички за въпросите. Искам отново да ви уверя, че ние чуваме какво а, имате да ни кажете и имаме желание да решим споменатите проблеми в рамките на нашето председателство. И то така да ги решим, че след 6 месеца вие да се гордеете с постиженията на румънското председателство. Искам отново да ви благодаря и отново да апелирам за вашата подкрепа. Накрая, за пореден път ще ви поканя в Румъния. Благодаря dezbaterile pe care le veți organiza. Благодаря, госпожо министър. Благодаря ви е, за това, че ни посетихте и успех с всички дебати, които организирате. Дано те да постигнат конкретни резултати, които ние да можем да използваме, върху които да можем да надградим, за да се превърнат е, те в е, практически ползи. Благодаря ви отново за участието. Късмет и успех с председателството. Okay, uh, our... Така, колеги, следващата точка по нашия дневен ред е размяна на мнение с комисията относно нарушителите на функциите на ендокринната система. За целта сме поканили госпожа Улике, която е директор в е, ГИДИ Санкте по безопасност на храните и иновации е, е, ще е, говорим за нарушителите на функциите в, електрон, в ендокронната система в косметичните продукти. След това ще изслушаме е, представител на генерална дирекция ГРОС. Е, и незабавно ще дам думата на е, госпожа Юликер. С нея започва днешния разговор. Госпожо Урике, имате думата. Английски ще бъде сигурно. А, да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Аз донесох малко PowerPoint е, представене, за да ви запозная с комуникето на Европейската комисия е, към е, целостта на европейски цялостна европейска рамка към веществата нарушители на функциите на енокринната система, за да говорим и за стратегия е, спрямо е, тези нарушители. Няма да навлизам е, в подробности по научното определение на нарушителите на функционирането на ендокринната система. Важно е да разберем, че има една ущо прията дефиниция по международната програма на СЗО по химическата безопасност. Важно е, че те са признали три кумулативни характеристики хормонално функциониране, обратен ефект и причинно-следствена връзка между двете. С други думи, хормоналните функции е, са причина за обратния ефект. Това са вещества и или смеси, по които трябва да е, разгледаме малко по-подробно, трябва да ги признаем и трябва също така да регулираме какъв е, е контекста и каква е предварителната информация. Е, трябва да се върнем още в началото на 90-те години, когато безпокойствата по връзка с тези вещества се появяват и още 1999 година общността развива стратегия за нарушителите на функциите на ендокринната система. Ние е, прилагаме тази стратегия през последните 20 години. През 2013 до 2016 година тук в Европейския парламент все по-често се говори по тази тема. Прияти са две резолюции първо по въпросните вещества, но също така и е, в заключение на предишния съвет по защитата на човешкото здраве и на околната среда е, и е, на безопасното управление на химическите вещества. Така или иначе, е, темата остава на първо място в дневния ред на всички. Както вие много добре знаете, през 2017 година комисията е, определи критерии за идентифициране на тези вещества е, по силата на законодателството за пестицидите и биоцидите. И там ние получихме ясни правни пълномощия. Едновременно с, тога, с това комисията тогава пое задълженията да разработи нова стратегия е, и е, съответното комюнике, което беше обнародвано през ноември 2018 година, е по силата на посочения ангажимент. Ние се спираме на три основни области. От една страна е, науката за тези нарушители – за да знаем докъде сме стигнали до възможността ни да тестваме подобни вещества и да преценим до каква степен науката трябва да уведомява законодателите. Втората част на това комюнике е свързано с европейска политика и съответно регулиране на въпросните вещества до сега Имаме глава свързана с нови научни изследвания, главни насоки за тестването, как европейското законодателство се занимава с въпросните вещества и какво е международното сътрудничество в тази област. Третата и може би е, най-ориентираната за бъдещето и най-интересна е как Европейската, политика, е, Европейската комисия възнамерява да приеме европейска политика в тази област. Ние искаме да има трансгранична еднородност в регулирането на подобни вещества. Подхода да се основава на последните научни данни, да бъде приобщаващо във връзка с нашата съвместна работа с всички останали партньори. Накратко ще се спра на някои основни части от комунитето, Първо, по науката. Както казах, цялата дискусия започна още 90-те години. Това беше е, края на десетилетие и е, данните, свързани с тези вещества и породените заболявания, бяха отрицателни. Тоест, е, стана все по-необходимо да се действа. Сега има научни данни и учените са съгласни по много въпроси. Някои от тези въпроси са обсъждани през 2016 и 2017 година неколкократно, включително и в Европейския парламент. Първо, самата научна дефиниция на тези вещества, както вече казах, тя сега е общо прията. Чувствителността на въпроса има различни пътища, по които тези вещества могат да се отразят на ендокринната система. А, също така въпроса с излагането на подобни вещества а, и а, може понякога човека да бъде изложен на различни вещества и да се получи коктейл. А, и все още има пропуски в познанията. Например, доколко излагането на подобни вещества влияе на развитието на заболявания, има ли така наречени сигурни прагове, при които не се появява неблагоприятен ефект. Въпросът беше обсъждан, частично породи спорове и напоследък знаем, че под контрола на международни организации, като например Световната здравна организация, бяха проведени и бяха разработени различни тестове, е, за да се изследва присъствието на подобни вещества в организма и тяхното въздействие. Отново е, признава се, че има пропуск в самия метод за тестване и до сега европейската политика и регулиране, особено във връзка с научните изследвания. Отново, ако се върнем е, към 1999 година, е, ще видим, че са финансирани повече от 50 проекта и е, те са финансирани или са финансирани по съответната рамкова програма на Европейския съюз. Е, повече от 150 милиона са е, били определени за тези проекти. По Хоризонт 2020 се предвиждат още 52 милиона. Има и допълнително финансиране на различни други програми, за да се работи по наличността на методи за тестване по е, хоризонта 2020 година през последните дни е, също бяха взети решения. Е, има финансиране от страна на Европейския съюз на различни научни изследвания по регулаторния аспект и методите на законодателстване – Имаме е, непрекъснато съвременяване на данните за химическите вещества в Европейския съюз през последните десетилетия. Общата рамка в Европейския съюз за химическите вещества сега е всепризната като една от най- е, осигуряващите най-голяма е, защита в света имаме предвид определени области на регламентирането на химическите вещества. Подхода ни се основава на е, научни съвети от най-високо ниво, е, преценка на риска, извършена от е, научните среди и от държавите членки. Взимаме предвид принципа за предпазливост и разбира се, не на последно място, правоприлагането в държавите членки. През годините Европейския съюз е, предприе действия във връзка с тези вещества, ограничения, забрани по силата на различни правни рамки – има специфични разпоредби за тези вещества, както казах, в законодателството за водата, например, по РИЧ, по медицинските пособия. Ние трябва да работим и е, по силата е, на законодателството за е, контакта с храни и за козметичните продукти. Но тук по-скоро се работи за всеки конкретен случай по-отделно. И ако така продължаваме да работим, в смисъл все още говоря за регулаторната рамка, какво се осъществява в момента? Европейски съюз работи върху различни действия, чиято цел е разработването на хоризонтален подход за идентифициране на веществата, които нарушават функциите на ендокринната система. Това е първото предизвикателство, е, като основната цел е да се постигне хоризонтален подход въз основа на критериите, е, които са прияти за пестицидите и биоцидите през 2017 година. Ние работим и по усъвременяването на изискването, свързано с данните по силата на законодателството, за да се подобри идентифицирането на веществата. Освен това, преценяваме как да се е, подобри комуникацията е, по е, веригата на доставките, по директивата РИЧ във връзка с безопасните данни. Тоест, каква е вещество, какви са качествата на тези вещества, когато те пътуват по веригата на доставките. Освен това, предвиждаме допълнителни инструменти. Някои от тях са по-общи, хоризонтални, като например настоящето предложение е, за общите закони за храните, е, за устойчивостта и преценката на риска, и а, е, ние предвиждаме да направим преглед на действията ни по а, е, веществата. Друг пример е Европейската стратегия за пластмасите, е, за упаковката, а, упаковките и други. И накрая международното сътрудничество а, в момента се осъществява многостранно сътрудничество. Вече споменах ОИСР. Това е много важен форум за, за да се разработят международно признати тестове, но също така и двустранни форуми, като например с СЗО или с, с програмата на ООН за околната среда или с Световната търговска организация по двустранното сътрудничество в момента сътрудничим с трети страни които е, възприемат е, сходен подход е, по химическите вещества, например, и мога да посоча Съединените щати, Канада, Япония или Китай. Сега, бъдещата политика на Европейския съюз по тези вещества, ние трябва да подчертаем, че комуникето и постигнатите и поетите по него задължения показва, че комисията продължава да се стреми да защити и гражданите и околната среда, като гарантира и функционирането на вътрешния пазар. Ние сме признали, че постигаме значителен успех, че през последните 20 години е постигнат значителен успех когато разработваме стратегическия подход, ние искаме той да се основава на прилагането на принципа за предпазливост. Той определя и изобщо процеса на взимане на решения. Е, ние преследваме следните цели да е, намалим общото излагане на е, тези вещества, да ускорим развитието на набирането на данни, за да няма пропуски в познанията ни и да насърчим активен диалог с всички партньори. Във връзка с бъдещите действия, комисията започна така наречения кросфитинг чек по веществата. Ние признаваме, че за момента подхода ни е различен, има различни регулаторни рамки, работим в различни области на политиката. Искаме да повдигнем въпроси по отсъствието на хоризонтални критерии в момента и разбира се, и разбира се най-ясните примери. Най-категоричните примери са, че е, има регулаторни разлики и това води до последици. Ще е, приемем кроскатинг е, подход при законодателството за тези вещества. Ще използваме новата информация от съответните е, научни изследвания. Ще наберем и данни, за да приключим преценките. Например, току-що започна преценка по материалите в достъп с храни и е, започна работа и е, по фитнес чек тази година е, с пътна карта. По нея ще има публична дискусия в е, продължение на 3 месеца и е, ще бъде подкрепена от е, консултация с е, партньори и е, този проект е, ще бъде е, ще стартира може би е, след няколко месеца. И, както вече казах, искаме да имаме консолидиран подход по последните научни данни и доказателства. Има ангажимент за изследвания, да се няма пропуски в познанията. Вече говорих за тези пропуски и Накрая е, се предвижда финансиране по Хоризонт 2020. И третия цел, третата цел е, е цел приобщаващ подход. А, ние ще пристъпим към дискусия с, с учените, с партньорите, с обществеността е, това ще стане на годишен форум по е, нарушителите на ендокринната система. Е, първата среща трябва да се проведе още през 2019 година. Ще продължим и ще засилим подкрепата си за ОИСР и работата с международни организации и ще продължим да търсим възможности за включването на тези вещества в наличната международна система за класификация на химическите вещества. Ние използваме тази класификация за други опасни вещества и е, те са част от е, глобален подход. Искаме е, да създадем и портал в интернет, за да може там да интересованите партньори и гражданите да намират информация само на едно място. Ще работим с държавите членки за разработване на специфична информация, а също така и образователни кампании. Както казах, стратегията беше прията през ноември 2018 година и сега е, ще започне работата по подробностите. Още тези дни, дори е, следващите седмици. Е, това е изложението, което исках да направя. Колегите ми са готови да говорят по козметичните продукти, ако госпожа председателката не възразява. Благодаря ви, господин Дакунто относно козметиката. Добър ден, благодаря госпожо председател. Само ще допълня тази презентация от гледна точка на козметиката. Знаете, че регламента за козметиката изисква от комисията да направи преглед по отношение на нарушителите на ендокринната система прегледа беше под формата на доклад. Доклада беше прият точно на същата дата, на която беше прията и стратегията, за която току-що чухте. Прегледа обобщава всички мерки, които са взети по отношение на нарушителите на ендокринната система в козметичните продукти. Регламента няма конкретни разпоредби за нарушителите на ендокринната система, но има цял а, набор от мерки, които са приети, за да се забрани използването на ендокринни дизруптори в козметиката, за да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве. Съответните субстанции са били забранени поради това, че представляват така наречените CMR вещества, канцерогенни по своя характер или по други съображения. Независимо какви са съображенията, резултатите са едни и същи. След като се направи конкретна оценка от страна на Европейския научен комитет за защита на потребителите, това е независим орган, той е приел и конкретен меморандум за тези нарушители на ендокринната система през 2014 година. Знаете, че има и определение за тези нарушители от страна на СЗО. В оценката на риска, която се прави систематично от научния комитет, тези ендокринни дизруптори се разглеждат като сериозна заплаха за човешкото здраве. Научният комитет разглежда експозицията на уязвими групи от населението по-специално. Става дума за деца и за бременни жени, например. Какви са препоръките? Регламента за козметичните продукти до сега е бил достатъчно добър инструмент за ендокринните дизруптори, т.е. инструмент, който регулира достатъчно добре политиките по отношение на тези вещества. И на второ място второто заключение, което се прави, е, че ще има и в бъдеще действия, водещи към забрана за използването на вещества, нарушаващи функцията на ендокринната система. Какви стъпки предстоят от тук нататък? На първо място комисията ще създаде приоритетен списък с потенциални дизруптори, които още не са включени в списъка в регламента. Относно козметиката, ние сега правим първи предварителен списък с вещества. Миналия декември този списък беше обсъден в една специална работна група за козметични продукти. Отново казвам, това се случи миналия декември. Втората стъпка, след като приключи работата по списъка, а това ще стане до края на март тази година, комисията ще започне тръжна процедура, публична по своя характер, насочена към представители на науката, към държавите членки в тяхната цялост. Целта ще бъде да се съберат научни данни относно веществата, които нарушават функцията на а, тази а, система. Възоснова на, на събраната информация и възоснова на оценките на научния комитет, комисията ще предприеме риск, мерки свързани с ограничаване на риска. В тези мерки ще се включват естествено и забрани или сериозни ограничения на използването на подобни вещества нарушители в козметичните продукти. Благодаря, казва председателката. Колеги, сега е ваш ред. Първи ще се изкаже господин Поц. Съм рад, че се комисия тим. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че Европейската комисия работи по въпроса за веществата нарушители на ендокринната система и че се стреми да подобри нашите методи на действие, както и достъпа до, до подобни вещества. Има хоризонтални стратегии, чухме, за забрана за, или за ограничаване на тези опасни вещества – Комисията публикува съобщение през ноември и аз мисля, че е, в това съобщение има стратегия, която не е тази, за която парламента пледира от много години насам. Когато говоря за стратегия, аз си представям нещо повече. Конкретни измерими резултати, показатели, средства, заделени за решаване на проблема – още един недостатък е, че комисията не иска да промени съществуващата практика. По-настоящем хората постоянно са изложени на малки количества бифенол А и Б. Знаете, че настоящата практика доказва, че дори малки количества опасни вещества могат да са особено вредни, е, особено опасни, най-вече за уязвимите групи от населението. Комисията, освен това, казва, че ще организира е, регулярна среща с заинтересованите страни, че иска да постигне ефект на синергизъм. Тук имам един въпрос, може би не съм разбрал. Какви резултати и каква информация очаквате точно от този форум? Как ще се организира той? Ще информирате ли за този форум организациите с идеална цел, различните представители на индустрията? Какви организации въобще ще поканите? Защото се притеснявам, че на него ще се водят дискусии, ще има експерти, които ще говорят безкрайно но няма да се вземат мерки от практически характер. Затова искам да разбера по-конкретно как точно ще проработи този форум. Благодаря. Благодаря, госпожа Хазекамп. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителите на комисията. Веществата, нарушители в ендокринната система могат да са смъртоносни, може да са фатални по отношение на зародишите. Няма как да се избегнат. Те са навсякъде в опаковките, в играчките, в храните дори. Европейското законодателство, за съжаление, не ни защитава напълно. Вече години се стремим да създадем стратегия за тези вещества, да намерим практически критерии. Не съм сигурна обаче, че постигаме нещо. Комисията говори за форум, говори за проверка на състоянието. Аз не мисля, че това представлява една амбициозна стратегия. Акцента като че ли пада върху обучението, върху онези, които ще се занимават с рисковете. Май по-ни интересува вътрешния пазар, отколкото общественото здраве. Научната дейност е, ще бъде насочена към тестови методи. Аз искам да попитам колко е, подобни вещества са идентифицирани и са премахнати от пазарите. Имам предвид най-вече пестицидите. Комисията е, прие през 2015 година законодателство, насочено към премахването на пестицидите от пазара – така наречените CMR вещества, канцерогенни, мутагени и репротоксични вещества. Мога да спомена бемоксистробин, хлоротиробил, както и други вещества, които без съмнение са канцерогенни. Това е доказано. Доказано е, че това вещество и много други е, наистина нарушават функциите на ендокринната система. Кога подобни вещества ще бъдат свалени от пазара? Благодаря, госпожа Гютеланд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за възможността да разменим мнения по тази толкова важна тема. Аз споделям тревогите на колегите. Онова, което прави комисията в момента не е достатъчно категорично – като си има предвид, освен това, че учените вече на няколко пъти в рамките на различни доклади доказват е, как тези вещества се отразяват на здравето на хората. Особено, що се отнася до уязвимите групи от населението. Бременните жени, е, зародишите са сериозно е, застрашени. Има връзка между болести, които ще се появят на по-късен етап, и така нататък. Има и други групи. Риск има от диабет, риск от рак, даже развитието на мозъка, въобще цялото тяло. Много са сериозни рисковете и трябва да се действа категорично. Искам да критикувам и аз също, че се говори за някакви разговори, форуми и така нататък. Ами по този начин само ще се удължи процеса и няма да има конкретно законодателство или да се прилага принципа на предпазливост. Затова искам да попитам кога възнамерява комисията да представи план за действие с конкретни срокове и мерки е, за да се вземат мерки във връзка с това, което е начертано в съобщението. На второ място, защо не се предприемат мерки за ограничаване на тези вещества, макар че се казва, че козметиката е приоритетна област? И на трето място, защо се казва, че няма нужда от промени в законодателството по отношение на козметиката, макар че вече има доказателства, че в съответното прието законодателство вече, т.е. още няма разпоредби, свързани с ограничаването на тези вещества. Мисля, че трябва да се действа бързо. Трябва наистина да се работи и искам да чуя отговор на своите въпроси. Господин Айхалт, благодаря, благодаря госпожо председател, благодаря на комисията за презентацията. Не ви завиждам. Мисля, че това е едно от най-болезнените досиета от страна на комисията през последните години. Вие казахте, че може би сме стигнали до критерии. Как ще забравим тези няколко години на дела, на вето и така нататък? Няма как да се забрави всичко това. Надявам се, че комисията най-накрая осъзнава, че ще трябва да се компенсират предишните и действия. Ясно е, че индустриалните интереси, промишлените интереси са на първо място и ето защо комисията работи толкова бавно. През ноември се появява тази стратегия най-накрая и можем да си представим, че най-накрая комисията решава да действа сериозно и че ще има предложения и така нататък. Сега, като погледнем стратегията, за мен е много трудно да я нарека така, в нея се говори основно за проверка на състоянието, за приобщаваш подход, форуми, комуникации и така нататък. Много може да се каже. Вижте обаче какво беше обещано в рамките на седмата програма за действие за околната среда, а тя е задължителна по своя характер. Комисията по ангажименти много се бави обаче. Кога комисията ще изпълни онова, което е обещано и договорено от законодателя в рамките на тази седма програма, за която говоря? Е, какво се казва в нея? ЕСА трябва да създаде стратегия за нетоксична среда до 2018 година. Тази година мина крайния срок, значи е пропуснат. Да се гарантира минимална експозиция на Вещества, нарушаващи функцията на ендокринната система. Къде е тази стратегия? Няма я. Комисията не следва закона. На следващо място, да се гарантира, че до 2020 година всички проблемни вещества а, трябва да бъдат включени в списъка с вещества кандидатки на РИЧ. Всички. Вие казахте, че има напредък по 3-4, ма всички те трябва да бъдат в списъка до 2020 година. Кога комисията ще гарантира, че това ще се случи и ще ускори своите усилия? На следващо място, до 2020 година да се е, решат всички проблеми с е, тези нарушители във всяко едно законодателство на Съюза. Вие създадохте критерии само за пестицидите, тъй като ние критикувахме. Сега вече осъзнавате, че може би е трябвало да има хоризонтални мерки, след това се казва, че трябва да има проверка на състоянието. В същото време обаче се появява текста за козметичните продукти и там се казва, че няма нужда да се променя регламента че той е състоятелен. В същото време обаче казвате, че ще направите проверка на състоянието по, конкретно, по конкретни нормативни актове, като един от тях ще е свързан с козметиката. Значи ще правите проверка на състоянието относно козметичните продукти, макар че вече сте заключили, че там няма проблем или ще правите нещо друго. Вие не приемате нещата сериозно. И всичко това, за което аз говоря, трябва да се направи до 2020 година. Тази проверка на състоянието, за която говорите, няма ли да представлява само поредното забавяне на действията, които трябва да бъдат предприяти във връзка с решението на съзаконодателите? Знаете, че мерките трябва да бъдат осъществени до 2020 година. Няма ли да предприемате сериозни мерки? Стига с тия форуми, на които каните заинтересовани страни, защото знаем кои точно заинтересовани страни слушат. Председателката, благодаря. Благодаря за този дебат. Сега ще се обърна към комисията и ще им дам думата. Благодаря, че ми дадохте отново думата. Благодаря и за всички въпроси. Ще отговаря на конкретните, отговоря на конкретните а, въпроси, като например годишния форум, а, за който стана дума в изказването на колегата Поч. Искаме да следваме следния модел, модел, който а, приобщава всички, който достига надалеч до а, широка гама заинтересовани страни. Предвиждаме и платформа, на която да могат да се споделят най-добрите практики, така че а, да можем да се получим а, взаимно от опита си. Действително, това е форум, на който ще има разисквания, както в ред други области, а, така и тук се надяваме той да бъде изключително ползотворен и да доведе до реални действия в крайна сметка. Стратегия ли е това или само съобщение? Разбира се, съобщение има, но има също така и ясно определени отпуснати средства за научна дейност. По работата по това досие, а, между другото, аз а, работих и по а, биоцидите и пестицидите а, и досиетата за тях през последните години. Както при тях, така и тук стана ясно, че основните предизвикателства са свързани с а, работата на научния фронт. Не успяваме да разберем в пълнота информацията, която а, те ни предоставят. Смятам, че днес чухме и а, изявления, а, които а, отчасти а, показва, че има разлика между а, научната оценка и а, възприятието. Затова не смятам, че а, все още е пределно ясно за а, отражението на а, веществата, нарушаващи ендокринната система, а, върху определени състояния, а, диабет, рак и така нататък. Вече споменах нещо и комисията ще запази тази своя позиция, ние се опитваме да взимаме а, позиция по а, регламентите, по а, законодателството, но и по бъдещото законодателство. Понякога това е болезнено, но това е правилният начин да се процедира. Определено в областта на научната дейност има затруднение да бъде разбрана напълно връзката между веществата, тяхното въздействие и техния ефект в крайна сметка. Имаше въпрос защо няма оценка на въздействието. Нека да ви отговоря по-конкретно. Проверката за състоянието е само първа стъпка. Действително за първи път подхождаме хоризонтално към темата. Ще се опитаме да работим експедитивно. Много ни се иска от самото начало а, да получим яснота по отношение на това какъв е ефекта от настоящата законодателна рамка, какви са неговите недостатъци и какво а, би могло да се случи, ако нанесем промени. Това ще стане само ако направим съответната оценка на въздействие. По въпроса, защо започнахме да действаме по биоцидите и пестицидите, пестицидите най-вече защото имахме правно задължение. Това са обаче две а, области, които са ясно очертани – и въпреки това беше трудно да начертаем критериите, които да направят политиките устойчиви на промените за в бъдеще. Тоест, връщам се към началото. Проверката за състоянието е необходима първа стъпка. Ще започнем от там и след това комисията ще прецени какви ще бъдат следващите стъпки и каква е посоката на законодателната дейност от тук нататък. Сигурна съм, че оценката за въздействие ще дойде междувременно някъде там. Дали сме предприели нещо по отношение на а, веществата, които нарушават функциите на ендокринната система, а, мога да кажа, че отговорът е категорично да. В последното десетилетие много продукти а, са свалени от пазара, именно защото съдържат такива вещества. Това е а, било изведено като а, очевиден факт. И това е също така целта на комисията. Това е целта и на новите критерии, които приехме за биоцидите и пестицидите – те, разбира се, трябва да бъдат подобрени и а, доразвити с помощта на новите данни и новото знание, новото разбиране, което а, получим за а, връзката между веществата и ефектите, до които те водят. По отношение на а, конкретно на пестицидите и биоцидите, комисар Андрюкайтис много пъти е заявявал тук в парламента, че ние вече прилагаме новите критерии. И в момента, в който вещества бъдат идентифицирани като такива нарушаващи функциите на ендокринната система, това ще продължи да се случва. И така, призовахте за хоризонтален подход – Определено това ще бъде един от аспектите, които ще включим в проверката на състоянието. Трябва да е важно, трябва да е ясно, че в момента а, нямаме такъв хоризонтален аспект, но а, това не означава, че не правим нищо по въпроса. Има и колеги тук, които могат да свидетелстват а, за дейностите, които вече са предприяти в а, а, различни области. Така че дори в момента а, текат дейности, от които ще има ефект. И един въпрос, въпросът за бисфенол А. Той е ограничен в а, а, продуктите, които имат контакта с храна. Това се случи през последните години. Ограниченията са сериозни и продължаваме да проучваме бисфенол А. Но пак ще повторя. Тук става дума за научна експер... експертиза, от която имаме нужда. Всички въпроси, които са свързани с общественото здраве, изискват както научна обосновка, така и да се вземат предвид интересите на индустрията. Благодаря ви. Um, um, Колегата ще ви отговори на въпросите, свързани с козметиката. Бихте ли желали да го чуете? Председателката, да, ако обичате, само накратко. Съвсем накратко. Защо няма предвидени промени на регламента за козметичните продукти? На базата на констатациите на доклада, въпреки че не се предвиждат конкретни разпоредби във връзка с ендокринните нарушители, ние вече знаем, че има инструменти, които ни позволяват да въведем ограничения и забрани. Тоест, тук няма пропуск, няма правен вакуум. Ние сме на етап, на който сме в състояние да предприемем мерки и да осигурим защита на високо ниво. Регламента за козметичните продукти ще бъде част от хоризонталния процес. Благодаря ви. Председателката, благодаря. С това приключваме тази тема. За съжаление, вече с 15 минути а, закъсняваме господин Айкхаут. Не отговаряме на сериозни въпроси. Комисията избягва сериозни въпроси. Председателката. Моля ви тогава, заявете на кои въпроси точно не е отговорил комисията за протокола, но няма да дадем а, думата на комисията отново. Имайте го предвид. Нямаме време. Така че заповядайте. Имате думата. Но а, ако обичате, опитайте се да се вместите в две минути. Господин Айкхаут не ни отговориха за това какво се случва с обещанията до 2018 година да има стратегия за нетоксична среда. Не стана и дума за това. Не казаха как ще гарантират, че а, веществата, и сериозно безпокойство, а, ще бъдат а, част от а, мерки до 2020 и как ще изпълнят другите си обещания с крайен срок 2020, които касаят законодателството. Тези обещания за проверка за състоянието и така нататък, само ще забавят всички срокове, които вече са пропуснати. как смятат да предотвратят това? Много искам да чуя от комисията. Много искам да разбера и как ще спазят тези закони, които са правно обвързващи. Те са в законите мисля, че всички ви чухме много добре и ви разбрахме още първия път. Предполагам, че комисията просто прецени да не отговаря на този въпрос. So on the uh, question on the strategy on the toxic environment. По въпроса за нетоксичната среда, факт, няма такава стратегия. В момента темата се обсъжда, обмисляме такава стратегия. И а, евентуално а, възнамеряваме да предприемем нещо в рамките на следващата комисия. Колкото до списъка по програмата РИЧ, аз не работя по него, но списъка с кандидат вещества се актуализира и над 100 вещества са разгледани с оглед този списък, така че ще оставя колегата да каже повече по въпроса. Мога поне да се опитам да отговоря на този въпрос. Разполагам с последния доклад от ЕКОН за пътната карта 2020. а През април 2018 е публикуван тон. Той става дума за скрининга на веществата в базата данни. Веществата, които са нотифицирани в базата данни на COP. Това са вещества, които са подадени от синдикати, от НПО сектора – те са предвидени за скрининг. В доклада се казва, че до а, април 2018 година в базата данни са идентифицирани над а, 1600 вещества, които са потенциално пораждащи сериозни безпокойства. От тези близо 1700 над 300 са потенциално ендокринни нарушители. Към този момент, април 2018 година, по-голямата част от тези вещества не са регистрирани по програмата REACH. Тоест, говорим за около 60% от списъка с тези вещества. 377 са потенциалните нарушители. Около четвърт а, са влязли в а, регулация и още 5 до 10% в момента минават оценка. Няколко са оценени като, а, ос, като, като а, безопасни. С такива данни разполагам. няма нито едно вещество, което да е преценено като потенциален ендокринен нарушител, което да не е включено в списъка. Това може да се промени с законодателството прието миналата година, така че може би ще добавим още вещества към този списък. И с това действително приключваме темата. Беше изключително интересно. Благодаря за представените данни. Извинявам се, но вече 20 минути закъсняваме. Това не бива да се случва, така че минаваме към следващия въпрос. Прощавайте, обещахте ми да дадете шанс да повторя въпроса, защото това е кратък въпрос и не се надявах на отговор, но все пак искам те да го чуят отново. Разбира се, повторете въпроса. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще го направя. Ще се изкажа на нидерландски. Нямах големи очаквания да чуя отговор, но попитах за три различни видове отрова в селското стопанство. През 2006 те са одобрени за европейския пазар, но са доказано а, нарушители. И все пак през 2016 година а, разрешението им беше а, удължено през 2016 за година, през 2017, през 2018 получих разрешение за още 3 години на пазара. Това са вещества, които са доказано нарушители на ендокринната система и трябва да са забранени а имаме регламента за растителна защита, според който тези продукти трябва да се изтеглят от пазара. Общото законодателство за храните, което твърди същото. Моя въпрос е кога можем да очакваме тези вещества да бъдат изтеглени от пазара и забранени в Европейския съюз, защото е скандално, че са още на пазара. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. За пореден път и минаваме към следващата точка. Това е становището на господин Шварц. Той е докладчик от името на Економически и социален комитет. Става дума за прегледа на политиките в областта на околната среда за водите, отпадъците и качеството на въздуха. Предложихме на Економически и социален комитет да изготви проучвателно становище – с цел то да се разгледа в нашата комисия. Те се съгласиха, затова посрещаме сега господин Шворц, който е докладчик. Очакваме да чуем от него заключенията на доклада му. Благодаря, имате думата. Добър ден. Благодаря за поканата. От името на Европейския економически и социален съвет пожелавам на всички честита 2019 година. Отново ви благодаря за поръчката, която беше направена до нашия комитет. Става въпрос за проучвателно проучване във връзка с, областите, които подчертахте. Качеството на въздуха, води и отпадъци. Темата е много важна за нас. Дискусията може да бъде много оживена и по тези теми, е, както току-що пролича от дискусията върху нарушителите на функциите на еднокринната система. Говорим за здравето на човека на първа линия, но и здравето на екосистемите, защото е, без тях нито една економика дългосрочно не може да оцелее. Точно това е, става ясно на пръв поглед още от въведението в това становище. Ясно е, че населението на Европейския съюз оценява действията на Европейския съюз на първо място в областта на околната среда. Това проличава от Евробарометър всяка година но все пак е, населението е изключително взискателно и за да запази доверието си към институциите, населението иска резултати. И когато резултатите не са на лице, то тогава бих казал, че населението се отвръща от е, онези, които взимат политически решения. От това зависи доверието към нас. Като ангажирани европейски граждани трябва да настояваме за спазването на закона. Той е написан черно на бяло, до изкусорене тук в Европейския парламент. Така че от Зави, доверието към нас зависи от това дали закона ще се прилага еднакво навсякъде не само за да бъдат е, удовлетворени гражданите и да се запази доверието им към Европейския съюз в областта на околната среда, но и защото чисто економически става ясно, че е изгодно да се прилага законодателството в областта на околната среда. Първо, защото намалява себестойността. Има конкурентно предимство е, спрямо други партньори на планетата. Е, наскоро с господин Вела споменахме проучване. Там стана ясно, че тези 50 милиарда годишно се печелят благодарение на добре прилагано екологично законодателство. Ако това не става, обаче се изкривява конкуренцията. Така че това е допълнителна причина, за да можем ние помежду си, между европейски страни, да не създаваме несправедливости и несправедлива ситуация. Защото там, където има несправедливост, има и загуба на доверие в европейските институции. И така, ако всичко това, всичко това е контекст на нашето проучвателно становище, нека подчертаем, е, че то е последица от е, комюнике от 2018 година. Комюнике номер 10 на Европейската комисия по план за действие за е, законодателството и управлението в областта на околната среда. От това комюнике ние е, извлякохме е, поредица заключения. Например, да, съвсем накратко ще се спра на заключенията от които изходихме, когато разработихме становището си, е, ще бъда кратък, за да остане време за разговор с вас. Ние приветстваме като ЕИСК ние приветствахме, разбира се, извършената работа от Европейската комисия по е, е, качеството на въздуха и комуникето е, по законодателството в областта на околната среда. Но, както доста често, предложихме и няколко идеи за общо подобряване на всичко това. Нашия съвет миналата година отбеляза своите 50 години. Ние обединяваме разнообразни представители на гражданското общество на работодатели, на синдикати, на трудещи се, на граждани и на гражданки, които е, участват в неправителствени организации за защита на семейството, на младите хора, на околната среда, на селското стопанство. Тоест, е, нашите становища е, са качествени и в настоящето становище стана ясно, че на практика е, ние подкрепяме почти единодушно, където се посочва с пръс явна политич... липса на политическа воля в много държави членки да прилагат екологичното законодателство. Базисно липсва воля е, в е, държави членки или поне от страна на правителства да прилагат закона. Това е отсъствие на воля. Това е много сериозно и обаче е така. Никой обаче, никой обаче не поставя под въпрос това. Нещо друго много важно. Има очевидна липса на средства, за да се прилага това екологично законодателство. Говорим и за финансови, и за човешки ресурси. Без хора и без средства, чрез които да се обясни какво означава законодателство в областта на околната среда. Ако не помогнем на тези, които трябва да го прилагат, как искате да постигнем резултат? Трябва да има образовани хора, които да обяснят в какво се състоя законодателство и образовани хора, които да налагат неговото изпълнение и накрая да санкционират нези, които не го правят. Тоест, трябват човешки ресурси. Това е нашата първа препоръка – Разбира се, че държавите членки на Европейския съюз е, трябва да отразят това в многогодишната финансова рамка. Именно там трябва да се предвидят общи средства, за да няма изкривяване на конкуренцията между отделните страни членки под претекст, че средствата, с които те разполагат, били различни. Европейски економически и социален комитет, чрез организациите негови членове, чрез неговата мрежа в Европейския съюз, смята, че може да окаже помощ в рамките на възможностите си. Но е, в нашите организации членуват хора по цялата територия на Европейския съюз. Те са бдителни граждани. Те бдят за това държавите членки да си вършат работата те трябва да бъдат приобщавани по-редовно на различните етапи от работата ни. Ние искаме е, да се произнесем именно по този въпрос, чрез поручвателно становище и господин Тимърмас е, наскоро ни изпрати писмо, с което ни уведомява, че ни дава възможност да извършим такова поручвателно становище и ние ще пристъпим към работа по човешките ресурси, изобщо средствата, които се отпускат. Тези въпроси засягат е, всякакъв вид е, специалисти, които трябва да налагат изпълнението на е, екологичното законодателство. И изобщо не говорим само за околна среда, говорим за прилагане на законодателството по принцип но в околната среда има най-големи пропуски, особено качеството на въздуха, водата и отпадъците. Ние знаем, че има инспектори по околната среда, но в Европейския съюз и е, във всяка държава членка спешно трябва да се организира обучение, обучение на персонал и да има специализирани съдии, специализирани прокурори, специализирани е, служители в правораздаването. Те да бъдат специализирани в областта на околната среда. Какво констатираме? Ако е, гражданите настояват е, законите в областта на околната среда да се прилагат и отнесат въпроса до съда, Самите съдилища не разбират за какво става дума точно. Тоест, те могат е, да отрекат, да отрекат е, е, важността на въпроса на местно или национално ниво. Така че, необходими са специализирани прокурори и съдии. И вече приключвам. Е, накрая искам само да ви напомня, че е необходимо и е, надлежно прилагане на правото в областта на околната среда, за да се постигнат висши цели. Имам предвид целите по хоризонта 2030 година, целите за устойчиво развитие, но и целите на Парижкото споразумение. Ако не прилагаме правото в областта на околната среда, няма да постигнем тези цели. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Давам думата на депутати за въпроси. Тогава, господин Шварц, Искам аз да ви задам въпрос. в областта на околната среда има най-много производство по неизпълнение на европейските закони. Според вас, кое е основното предизвикателство при прилагането на настоящото законодателство в областите, които, на които сте се спрели вие във вашето становище? И е, освен това, Можете ли да кажете няколко думи по е, необходимостта от специализирани прокурори и съдии в областта на а, е, околната среда? Това са а, двата въпроса, които аз искам да ви задам. Заповядайте ми думата. Благодаря за въпросите, госпожо председател най-голямото предизвикателство е онова, с което започнах. То е култур, културно. То засяга хората, които взимат решения. Да започнем с държавните глави и е, унези, които ги довеждат до властта. Защото не винаги гражданите ги извеждат на власт, въпреки привидността е, на е, е бюлетините при гласуването цяла правна система, чрез финансирането на политическите партии и чрез разпространение на идеите им в медиите, довеждат жени и мъже до власт. Това се отнася и за Европейския парламент, но в по-малка степен. Залога е първо на ниво държава членка е, с е, предприятия, които имат интереси. Те гледат е, късогледо, те изглеждат, те гледат само личните си интереси. Няма економика на мъртва планета. Предизвикателството е първо културно, но и демократично също, защото от това зависи и бъдещето на демокрацията. Ако онези, които взимат решения, е, не еволюират в тази област, постепенно ще се отдалечим от демократичните ценности, които се предполага, че са наши ценности. Това е проблем и това буди оживени дискусии в целия Европейски съюз, още повече, че наближават е, европейски избори. Така че първото, първото основно предизвикателство е културно. Необходима е политическа воля, за да се прилага правото в областта на околната среда. А ако има политическа воля, то ще се прилага и ще има много по-малко граждани, които е, ще е, е, завеждат дела, които ще водят дела. Е, един от колегите ви е, е, посочи също е, с пръс е, Европейската комисия. Неколкократно я попита, е, ще спазвате ли правилата, които вие самите определяте. Това е основният въпрос. Нека първо се справим с културното предизвикателство. А, е, нека да имаме реал демократ е, с воля да прилагат законите, които са гласувани и специализираните прокурори и съдии. Ще се повторя. Това не са само наши идеи. Е, това са идеи и на мрежата Impel. Това е европейска мрежа, в която участват правници. Те са осъзнали проблема, защото има съдии, които нямат време да се специализират, те имат е, много работа. Те трябва да жонглират между теми, дела по най-различни теми. С други думи, те е, не са добре запознати нито с е, самите правни разпоредби. Това право по принцип е сложно, трудно се тълкува и трудно се прилага. Те не са запознати с съдебната практика. И тъй като нямат време, тези съди или прокурори не могат да обосноват надлежно решенията си, дори изхождайки само от собствената си наука, от науката на правото. Това предполага специализация. Ние подкрепяме мрежата Impel в това искане. Това не е хрумване. Не сме извадили тази идея от шапката необх... всичко е проистича от, е, от опита. Трябва съдиите да имат време и да се специализират, е, за да вършат качествена работа. Председателката, благодаря, господин Шварц. Сега искам да се обърна към Европейската комисия. Имате ли да добавите нещо? Заповядайте, имате думата. Yes, many thanks. Many thanks. Благодаря. Съвсем накратко. Първо, приветствам факта, че е направено такова искане. Приветствам и проучвателното становище. Е, бихме се съгласили с значителна част от констатациите по това становище и най-вече общия коментар във втора част от документа. Необходимостта да се избегнат разликите между държавите членки, значението на управлението на административния капацитет – е, ключовата роля за привличането на вниманието е, от страна на гражданското общество. Те са от ключово значение, съгласни сме. Е, не искаме да се повтарят обаче и други становища на комитета, така че няма достатъчно инструменти в областта на околната среда, които да преминават през различни области, за Европейската комисия това е много важно за по-добра информация за качеството на въздуха, на водите и отпадъците. Съгласни сме за това, че няма достатъчно инструменти за, за, за съобразност. Тоест, това е много важно, за да се подобри е, прилагането на закона и е, тези инструменти могат да бъдат само от полза. Накрая комисията посочва, е, че специално в е, връзка с качеството на въздуха, водите и отпадъците, някои от препоръките са свързани с преразглеждане на настоящите законови разпоредби и не толкова с тяхното прилагане. Това не е проблем, защото това може да подхрани различни фитнес чек език, но е, това предполага известна редакция или подобрение на настоящите текстове. Още два аспекта, които трябва да добавим към доклада. Първо, значението на е, екологичната интеграция. Виждаме, че тя е част от други, от, от е, политиката в областта на други области, транспорт, селско стопанство. Е, всичко това е свързано с прилагането на е, политиката в областта на околната среда. Примерно, селското стопанство. Още нещо, прозрачност, познанията – това е много важно, за да има ефективно сътрудничество при правоприлагането. Това свързва правителствата, но ако не е на лице информацията е, как да действат хората, то тогава трудно имаме ефективно правоприлагане. Е, това е, е кратко представене на нашето мнение по това проучвателно становище. Благодаря, господин Шварц. Благодаря на комисията за коментарите. Мисля, че така приключваме работата по тази точка от дневния ред. On topic of greening the European semester. Се отнася до екологизацията на европейския семестър. Господин Дордан го няма. А, ah, Okay. Okay, so exchange of views with, uh, on the environmental Предстои размяна на мнение относно прегледа на изпълнението на политиките в областта на околната среда и напредъка във връзка с екологизирането на европейския семестър. Йон Кодеско е първи от името на комисията. Или не? Господин Йон Кодеско е заместен от някого, така ли? Вие замествате господин Дорда, а вие господин Кодеско, така ли? Кажете ни имената си. Аз съм Сара Зиен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни давате възможност да говорим за екологизацията на европейския семестър. Почти три години минаха от публикуването през 2017 година на един пакет в който имаше съобщение и 28 доклада по държави. Както знаете, така наречения EIR има за цел да подобри предоставянето на информация в областта на екологичните политики и законодателство на Европейския съюз, като се идентифицират причините за проблеми с изпълнението и пречките в рамките на различни сектори. Имаме двугодишни цикли на анализ, тристранни разговори и оценки. Целта на начинанието не е да замени процедурите по нарушение във връзка с изпълнението, а по-скоро стремежа да се решат проблемите, първопричините, да се намерят на място, на място и да се намерят възможности за промени в финансирането и допълнително финансиране. Има много причини за това, защо прилагането на законодателството в областта на екологията куца. Те са различни и в рамките на държавите, и в рамките на различните отрасли. В последните две години много държави организираха различни разговори въз основа на предизвикателствата, идентифицирани в докладите по държави, както и по конкретни теми като качество на въздуха, защита на природата. В допълнение към тази базисна документация, която има за цел да идентифицира предизвикателствата, ние искаме да дадем ход и на един нов инструмент, който представлява една платформа за партньорски партньорски обмен на практики. Целта е да се гарантира размяната на най-добри практики, що се отнася до изпълнението на екологичното законодателство. Този инструмент е изключително успешен. По-настоящем има 19% проекта, извинете, които се прилагат в тази връзка и има много други, които се подготвят. Приключваме сега работата по пакета за 2019 година. Той ще се появи в края на март 2019 година. Отново ще има едно съобщение, което ще обобщи основните ни заключения, както и докладите по държави плюс още едно приложение с фонова информация, за да може всеки да получи пълна представа за това какво означава да се прилага екологично законодателство. Там много подробно ще се обясняват тези въпроси. Вашата подкрепа и предложения, отправени по време на първия кръг, е, бяха от съществено значение, когато подготвяхме информацията за 2019 година. Сега ще има очертаване на напредък в някои държави членки, както и липсата на напредък. Освен това, покриваме и нови теми в сравнение с 2017 година. Например, е, изменения в климата, химични вещества, различни промишлени предизвикателства и инвазивни и чужди видове. Не е лесно да се включват нови области. Това се дължи основно на факта, че различните задължения за отчет, проистичащи по силата на европейското законодателство, не спазват едни и същи срокове. Ето защо ние в комисията се опитваме да оптимизираме отчета по отношение на екологичните мерки. Новото съобщение съдържа много по-конкретни изисквания за екологично управление възоснова на едно проучване, което се появи през месец март. Ние искаме да стимулираме партньорските проекти, обмена на практики между държавите членки и размяната на информация относно проблемите, при изпълнението на законодателството. Относно екологизирането на европейския семестър, трябва да кажем, че в тази връзка има едно задължение, което проистича от договорите. Целта е да се постигне едно устойчиво общество. Много е важно да има ефикасно изпълнение на инвестициите на Европейския съюз с цел да се гарантира устойчивото развитие, да се подкрепят структурните реформи. Годишният обзор на растежа през 2019 година казва, че Целенасочените публични и частни инвестиции трябва да вървят ръка за ръка с добре очертани структурни реформи, за да може в крайна сметка да се постигне целта на Европейския съюз за преминаване към нисковъглеродна кръгова економика, която да се основава на устойчивостта. Освен това, годишния обзор подчертава, че инвестициите в екологична устойчивост в крайна сметка могат да доведат до по-голяма производителност в економиката, като се стигне до по-голяма ефикасност и се намалят разходите за суровини. Освен това се говори за освобождаване на економически растеж от бремето на използването на някои енергийни източници, това в светлината на споразумението от Париж. Съответно, инвестициите в кръгова економика, нисковъглеродна економика е едно от предварителните условия, за да може Европа да стане и остане конкурентоспособна, без да се компрометира стандарта на живот. Необходимо е да се актуализира транспортната инфраструктура, да се инвестира в интелигентна, устойчива мобилност, мобилност възосновата на ниски въглеродни емисии. Всичко това продължава да бъде предизвикателство, трябва да се търсят възможности за частни инвестиции, трябва да се развият нови местни инициативи с цел да се финансират фирмите и с цел да се гарантира прехода към една по-устойчива економика. Не на последно място, годишният обзор на растежа подчертава, че публичните институции, които си вършат добре работата, допринасят за успешното осъществяване на други реформи. Има ясна синергия която показва, че качеството на публичната администрация и качеството на управлението са право пропорционални на доброто изпълнение. През 2019 година ще се определи и ново програмиране по отношение на кохезионните фондове, както и ще се гарантира, че ще се направи подробен анализ на необходимостта от инвестиции. Благодаря. Благодаря и на вас. Господин Зориньо има думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че не чух всичко, което беше казано до сега от името на Европейската комисия. Чух част от изявлението на комисията. Благодаря за информацията, която споделихте с нас. Всички знаем, че европейския семестър беше създаден първоначално като економически инструмент – и е, в крайна сметка той се разшири към е, социалната и екологичната сфера, поне на едно концептуално ниво. На практика той покрива и финансовия контрол, както и налагането на е, фискална строгост на държавите членки. Тоест, екологичните политики по някакъв начин са обвързани с финансово законодателство, с различни економически теми, политики в областта на заетостта и така нататък. Аз съм направил някои предложения, които ще бъдат гласувани в нашата комисия по отношение на неутралността по отношение на да Аз предлагам крайен срок 2050 година, като се използват економическо, економически справедливи формули. Предлагам да се използва въглеродната неутралност и тя да се включи в нашите правила, да стане неразделна част от тях. Освен това, предлагам да има конкретни цели по държави. Аз съм докладчик в Сянка и по отношение на така нареченото енергийно управление. Надявам се, че всички мои предложения ще бъдат взети предвид и ще бъдат прияти от комисията, защото европейския семестър включва въпроси свързани с економическото, социалното и екологичното управление. Семестъра не може да бъде само като примка около врата на държавите членки някой друг, нека тогава аз да задам един въпрос. Може ли да ни кажете как местните и регионалните власти участват в процеса? Това ще бъде много интересно. Връщам ви думата. Благодаря. Аз съм Йон Кодеско, аз съм ръководител на звеното, което координира интегрирането в семестъра на мерките свързани с околната среда. Вие споменахте нещо много важно. Няма как да прилагаме екологичното законодателство и екологичните мерки без да включим местните и регионалните власти. Опитваме се да водим диалог, доколкото е възможно естествено, с помощта на Комитета на регионите, когато организираме разговори с държавите членки, ги молим да поканят представители на местните и регионалните власти. В допълнение към всичко това, сме предвидили и размяна на добри практики, както и партньорско подпомагане с цел обучение. Опитваме се да гарантираме размяната на експерти, на информация от различни бази данни и така нататък. Това го правим и естествено на местно и регионално ниво. Можем да се похвалим с някои успешни инициативи в държавите членки. В много случаи местните и регионалните власти са точно тези, които прилагат екологичните мерки на място. Естествено, винаги имаме покана към държавите членки да дадат пространство за действие на всички видове органи Ние естествено гарантираме, че ще се ангажираме с държавите членки и се опитваме да накараме държавите членки да сътрудничат едни с други. Мистер Зорино, would you like to... Господин Зорино, искате ли да зададете някакъв друг въпрос? Нямате желание. Добре, тогава благодаря за тази информация, която ни дадохте. Радвам се, че дойдохте. Така приключва нашето заседание. Съответно, приключихме и с темата, естествено. Желая на всички приятна вечер.